гласуването. Моля ви, седнете и се пригответе за гласуване. Първото гласуване е докладът на господин Секерски за ставката на корекции на директните плащания за 2015 година. Това е електронно гласуване. Едно ще бъде гласуването. Моля, гласувайте сега. Where do I see? Yeah. Here? maybe allow people to arrive for this. I give people 30 seconds to arrive. Колеги, имате 30 секунди да седнете и да се приготвите за гласуване. So now I came to the system. Yeah, still. When we get to what, 700? get to 700? Mr. Brooks. Come on. I think we can. Okay? Yeah. Okay. The vote is closed. Край на гласуването. Прието е. The next vote. Следващото гласуване, следващия доклад е на госпожа Нойхел доклада за правата на, на, на равнопоставеност между жените и мъжете след 2015 година. Първото, първото гласуване за резолюция за против въздържали се. Мисля, че е отхвърлено, но нека проверим. against? Shit. And the vote is closed. Край на гласуването. Отхвърлено е. А сега, колеги, преминаваме към разделното гласуване. Параграф 1. Параграф първи. Кой е за? Против. Въздържали се. Прието е. Втората част за. Против. Въздържали се. Нека проверим. Моля, гласувайте електронно сега. The vote is closed. Край на гласуването. Прието е. Параграф 2 на две части. Първата част за. Край на гласуването. Прието е. Втората част на параграф 22. Моля електронно гласовите. Край на гласуването. Прията. Е. Параграф 5. Е. На две части. Първата част е за, против, въздържали се. Прието е. Втората част за, против, въздържали се. Прието е. Параграф 6. Оригиналния текст е. за. Против. Въздържали се. Прието е. Параграф 8. За. Против. Въздържали се. Прието е. Параграф 9. Добре, нека проверим 8. Моля, гласувайте електронно сега. The vote is closed. Край на гласуването. Прието. Е. Параграф 9. На две части. Първата част. Моля, гласувайте с ръце. За. Против. Въздържали се. Прието е. Втората част. За. Против. Въздържали се. Прието е. Параграф 11 на две части за. Първата част за. Против. Въздържали се. Прието е. Втората част за. Против. Въздържали се. Прието е. Параграф 12. На три части. Първата част за. Против. Въздържали се. Прието е. Втората част за против, въздържали се, прието. И третата част за, против, въздържали се, прието е. Параграф 13. Гласуваме електронно, моля. Моля, гласувайте сега. The vote is closed. Край на гласуването. Прието е. Параграф 24, също електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. Параграф 25. С ръце, моля, по гласуване. За, против, въздържали се. Прието е. Параграф 26 на две части. Кой е за? Против? Въздържали се? Прието е. Втората част за? Против? Въздържали се? Прието е. Параграф 28 на две части. Първата част за? Против? Въздържали се? Прието Прието е. Втората част за, против, въздържали се, също прието. Параграф 31 на три части. Първата част за, против, въздържали се, прието е. Втората част за, против, въздържали се, също прието. Добре, нека проверим. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Прието е. Третата част е електронно гласуване. The vote is closed. Край на гласуването. Прието. И така, 35-ти параграф на две части. Първата част, кой е за? Против? Въздържали се? Прието е. Втората част, за? Против? Въздържали се? Прието. Параграф 40 на три части. Първата част за, против, въздържали се, прието е. Втората част за, против, въздържали се, прието. Третата част, електронно гласуване, моля. The vote is closed. Край на гласуването. Прието е. Параграф 41 на три части. Първата част са, против, въздържали се, прието е. Втората част са, против, въздържали се, прието е. Третата част за, против, въздържали се, прието. 44 параграф на две части. Първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част са против, въздържали се, прието. И така 45 параграф. Кой е за? Против, въздържали се, прието е. Параграф 52. Четири части. Първата част са, против, въздържали се, прието е. Втората част за, против, въздържали се, прието. Третата част е електронно гласуване. Моля. The vote is closed. Край на гласуването. Прието е. Четвъртата част. Now part By show of hands, please. In... Четвъртата част. Кой е за? Против? Въздържали се? Прието е. Параграф 53. Електронно гласуване, моля. The vote is closed. Край на гласуването. Прието е. 55. Параграф. Кой е за? Против? Въздържали се? Прието. Параграф 56. За? Против? Въздържали се? Прието е. 59 параграф на три части. Първа част за, против, въздържали се, прието е. Втората част за, против, въздържали се, прието е. Третата част за, против, въздържали се, отхвърлено е. Добре, нека проверим. Да проверим. Проверяваме параграф 59 и третата част. Гласувайте електронно, моля. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърлено е ясно мнозинство против. И така, параграф 60. Отново гласуваме електронно, моля. The vote is closed. Край на гласуването. Прието. Параграф 61 за. Против. Въздържали се. Прието е. Параграф 64 за. Против въздържали се, прието. Е. Параграф 63. За, против, въздържали се, прието е. Параграф 67. Отново електронно гласуване. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърлено е. 68 на 4 части. Първата част са против, въздържали се, прието. Е. Втората част са против, въздържали се, прието. Е. Третата част са против, въздържали се, прието. Е. Четвъртата част електронно гласуване, моля. The vote is closed. Край на гласуването. Прието е. Параграф Параграф 72 на две части. Първата част за, против, въздържали се, прието е. Втората част за, против, въздържали се, прието е. 73 за, против, въздържали се, Прието е. Параграф 74. Добре, добре. Ще проверим 73. Моля, гласувайте сега. The vote is closed. Край на гласуването. Прието е. 74 параграф. За. Против. Въздържали се. Прието е. Параграф 76 на две части. Първата част. Кой е за? Против? Въздържали се? Прието е. Втората част. За? Против? Въздържали се? Прието е. Параграф 79 на две части. Първата част. За? Против? Въздържали се? Прието е. Втората част. За? Против? Въздържали се? Прието е. Сега преминаваме към преамбюла, точка 18 за, против, въздържали се, прието е. Точка 30 за, против, въздържали се, прието е. Буква Г за, против, въздържали се, прието е. Буква Л на две части. Първата част за, против, въздържали се, Прието е. Втората част за, против, въздържали се. Прието е. Буква на, за, против, въздържали се. Прието е. Буква О на две части. Първата част за, против, въздържали се. Прието е. Втората част за, против, въздържали се. Прието е. Буква П. На две части. Първата част за, против, въздържали се. Прието е. Втората част за, против, въздържали се. Прието е. Добре, нека проверим точка П от втората част. Моля, гласувайте сега. The vote is closed. Край на гласуването. Прието е. Точка С. А, буква С. Първата част за, против, въздържали се. Прието е. Втората част за, против, въздържали се. Прието е. Третата част за, против, въздържали се. Прието е. Буква Т. За. Против. Въз... Въздържали се. Прията. Буква У. За. Против. Въздържали се. Прията. Буква В. За. Против. Въздържали се. Прието е. А сега Гласуваме резолюцията на комисията електронно. Моля, гласувайте сега. And the vote is closed. Край на гласуването. Прието е. Поздравление на докладчика, госпожа Нойта. Colleagues, questions to the rapporteur. Colleagues, we will continue with the Колеги, да продължим с следващите доклади. Това е доклада на госпожа Моска, правата на интелектуална собственост трети страни. Параграф 5 за, против, въздържали се, прието е. Параграф 13 на две части, първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, прието. Е. Параграф 17. Първата част за, против, въздържали се, прието е. Втората част за, против, въздържали се, прието е. Параграф 18. За, против, въздържали се, прието е. Параграф 22. На две части. Първата част за, против, въздържали се, прието е. Втората част за, против, въздържали се, прието е. Параграф 23 за, против, въздържали се, прието е. Параграф 26 на две части. Първата част за, против, въздържали се, прието е. Втората част за, против, въздържали се, Прието е. Параграф 37 за, против, въздържали се. Прието е. Параграф 40 за, против, въздържали се. Прието е. Втората част за, против, въздържали се. Прието е. Параграф 42 за, против, въздържали се. Прието е. Параграф 50 за, против, въздържали се, прието е. Прембил едно на две части, първата част за, против, въздържали се, прието е, втората част за, против, въздържали се, също е прието. А сега цялата резолюция. Гласуваме електронно, моля. The vote is closed. Край на гласуването. Прието е. А сега преминаваме към последния доклад за гласуване. Докладът на господин Свобода. Интелектуална собственост и план за действие на Европейския съюз. Параграф 17 на две части. Първата част са против, въздържали се, прието е. Втората част са против, въздържали се, прието е. Параграф 22 на две части. Първата част са против, въздържали се, прието е. Втората част са против, въздържали се, прието е. Параграф 31 на две части. Първата част са против, въздържали се, прието е. Втората част са против, въздържали се, прието Прието е. Параграф 57 на две части. Първата част за, против, въздържали се. Прието е. Втората част за, против, въздържали се. Прието е. А сега гласуваме електронно цялата резолюция. Моля, гласувайте сега. The vote is closed. Край на гласуването. Прието е. Колеги, сега прекъсваме изменен... Е, е, пре... Прекъсваме заседанието за малко. Моля, изчакайте президента на Монголия. Okay. Get <laughs> it all done. I'll take my coffee with me. <laughs>